Лен, случая на активистите за правата на човека Толани Масекко и Беки Макубо. Ще дам думата на авторите. Първо, господин Демесмекер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. 1973 година се сложи край на политическите партии и конституцията в и кралят Мосвати III има абсолютно неограничена власт. И законодателна, и съдебна, и изпълнителна. Няма никакво споделяне на правомощията. Същевременно в страната са регистрирани едни от най-многобройните случаи на спин. Мнозина са засегнати. Но сега виждаме, че Долани Масеко и Беки Макубо са арестувани, осъдени на затвор. И трябва да кажа, че това не е изолиран случай. Принципно се преследват правозащитници и членове на синдикати. Свазиленд обаче е, е страна по съдебни споразумения. Би трябвало да зачита правата на човека. И в този случай въпросът не е свързан само с освобождаването на двамата активисти би трябвало изобщо да направим всичко по силите си, е, за да се защитава пътя към демокрацията. Господин Корал е следващият. Благодаря, господин председател. Както каза господин Демас Макер, е, господин Масеко и Макуло бяха хвърлени в затвора, просто защото са критикували в системата. Единият е главен редактор на Вестник, другият е журналист. Свазилянд е страна от своята независимост през 1968 година. Винаги е в извънредно положение, абсолютна монархия, както беше казано, но е и страна, която и, е, на която е дадена обща система за преференции. И комисията трябва да направи всичко възможно, да, да установи дали се спазват изискванията. На мен, за мен е ясно, че не може да се мисли за поддържане на взаимоотношения с тези, които нарушават правата на човека. Надяваме се, че с тази резолюция ще изпратим ясен сигнал към правителството на Свазиленд. Благодаря, казва председателя. Мария Хойбух има думата. Благодаря, господин председател. Толани Масеко и Беки Макубо искаха да обърнат внимание на състоянието с правата на човека в страната и върху състоянието на съдилищата. Но наказанието, което получиха, е много по голямо от това налагано в сходни случаи. Свазилен трябва да спазва собствената си конституция 2005 година. В 52 член се говори за свобода на печата и свобода на словото. Те трябва да спазват също и Декларацията за правата на човека. Те имат задължение по споразумението от Котону. Освен това се съдържа и клауза за демокрация в споразуменията, които я са сключени. Ние настояваме за безусловното освобождаване на господин Масеко и господин Макубо, както и на останалите правозащитници. Освен това, обръщаме внимание на условията, при които те излежават присъдите си често в карцер. Благодаря. Хавиар Нарт има думата. Благодаря ви, господин председател. Като че ли вече свикваме с всички тези присъди, с риториката около тях – но мисля, че е много по-важно да пристъпим към практиката. Имаме член 2 от споразумението, който не се прилага в своята цялост. Имаме също така член 9.2 от споразумението в Котуно. Имаме и споразумението за партньорство с страните от Южна Африка. Това споразумение също изисква демократично поведение. Ами нека наистина го изискаме. Нека има приложение на практика и да бъдем категорични, че няма никакви споразумения и преференции, ако не се зачитат подписаните с нас споразумения и съответно демократичната клауза. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Сендра Родригес. Благодаря ви, господин председател. В Свазиленд Tamén da violação do direito de trabalhadoras e trabalhadores асесин... В Свазиленд се погазват правата на човека. Преследвани са и членовете на синдикатите въпреки залегналото в Всеобщата харта за правата на човека. За това ние трябва да бъдем непреклонни. Необходимо е да разговаряме с правителството на Свазилен, да изискаме от тях да се зачитат правата на работниците, селските стопани, да има истински плурализъм. Освен това, трябва да настояваме на освобождаването на задържаните. Същевременно имайте предвид, че и държави членки имат някои проблеми. Това въжи с пълна сила за испанската държава и нейното наказателно правосъдие. Имаме и действията на Комитета срещу човешките изтезания към ООН. Gracias, deputy Туне Калам. One minute, take a floor, please. Господин Келам. Госп... Благодаря, господин председател, господин комисар. Ситуацията с правата на човека в Свазиленд е проблематична от дълго време, меко казано, но наскоро липсата на върховенството на закона се, се изостри. Туани Масеко и Беки Макубо, единият адвокат, другия журналист, който е главен редактор на единствения независим вестник в страната, са осъдени по смешно обвинение неуважение към съда. Нашето послание трябва да бъде, че независимостта на съдебната система трябва да се зачита при всички обстоятелства. Трябва да поискаме органите на Свазилен да освободят безусловно тези двама затворници, както и всички останали, които са обвинени заради това, че са проявили свобода на изразяване. По, свобода, по споразумението от Котону е предвидено с, свобода на изразяването и търговските преференции, дадени на Свазиленд, трябва да бъдат пряко свързани с правата на човека е, и върховенството на закона. Надяваме се, че местният профсъюз е бил регистриран, но това е само първата стъпка и очакваме Свазиленд да продължи в същата посока. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дарлинг. Благодаря. На масови политически репресии в Свазиленд, гражданското общество там се нуждае спешно от нашата подкрепа. Правсъюзите са изключително важни за това движение. С резолюцията ние казваме, че Европа обръща внимателно внимание, обръща внимание а, на това, което се случва там по отношение на синдикатите и правата на човека. Това, на което са подложени Тулани Масеко и Беки Макубо, е непоносимо. Те трябва да бъдат безусловно освободени. Необходими са реални действия от страна на Свазиленд. Ние призоваваме Европейския съюз чрез резолюцията да използва всички лостове на разположение за защита на правата на човека в Свазиленд. Комисията трябва да поеме задачата, както и нейните представители на място. САЩ предприеха действия. Защо не го направим и ние? Благодаря ви. Сега от името на политическите групи давам думата най-напред от името на НП Кели. За една минута. Свазилянд е повод за притеснение. Всяка страна, която обявява извънредно положение, през 1978 година и не го отменя 42 години по-късно, е, е красноречив пример. Е, случаят е, на Туани Масеко и Беки Макубо е също красноречив. Начинът по който са осъдени. Е, съдията, който е, е гледал делото, е критикуван в статия на е, господин Макубо. Това казва достатъчно за независимостта на съдебната система. Ние трябва да направим, че да, трябва да направим така, че извънредното положение да се отмени, двамата господа да бъдат освободени и да се зачитат правата на синдикалистите и синдикатите. В противен случай ние не трябва да се съгласяваме с подновяване на съществуващото споразумение. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, госпожа Агнес Юнгериус. Благодаря. През август миналата година министър-председател на Свазелен поиска бъдат обесени двама синдикалисти, защото са критикували правителството за положението, в което са поставени работниците в средата по време на срещата на от Африканския съюз в Вашингтон. Въпреки това, обаче, Свазилен все още е а, включен в а, Европейския фонд за развитие, въпреки че не спазва основни човешки и синдикални права. Комисията трябва да последва направеното от САЩ да следи за изпълнението на трудовите права. Ако се наложи, комисията трябва да отегли предоставените търговски преференции. И така, ако сме вече подали моркова, време е да задействаме и тоягата. Благодаря ви. От името на Алде, Хосе Инасио Фария има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. В Свазиленд свободата на словото е предмет на борба. Тя е много важна. Виждаме, че адвокат, който е получил награда за своята работа в защита на правата на човека, е арестуван и осъден на 25 юни 2014 година е произнесена присъдата. Същевременно не е имало никакви съдебни гаранции при производството. Знаем, че има клаузи за свободата на сдружаване, както и други права на човека в нашите споразумения. Но когато се отнема свободата, ние наистина трябва да призовем за действие. Пан посланец Томас Здеховски. Господин Здеховски. Пане председající, vážený пане... Господин председател, господин комисар, според споразумението Котоно, Свазилен трябва да спазва демократичните ценности и свобода, свободата на словото е сред тях. Ето защо осъждането на Толани Масеко и Беки и Макубо са нарушение на правото. Никоя страна няма правото да нарушава правата на човека и да прилага брутални методи е, срещу унези, които я критикуват. Трябва да покажем на Свазиленд, че това не е демокрация. Правителството на Свазиленд трябва да гарантира демократичните ценности и да ги развива, тъй Европейския съюз не иска нищо друго, освен Свазиленд да спазва собствената си конституция. Задача на Европейския съюз е да следи ситуацията в тази страна, за да е сигурен че правата там се спазват. В противен случай тази страна трябва да престане да бъде наш търговски партньор. Благодаря, казва председателят. Стигаме до процедурата на спонтанните изказвания. Думата има господин Францулица. Благодаря. Считам за изключително важно да бъде изразена международна солидарност на политическите затворници в Свазиленд. Не можем да се затваряме очите пред условията, при които са поставени политически затворници. Това е въпрос на справедливост. Свазилен пое ангажимента да спазва демокрацията, върховенството на закона, човешките права при подписването на споразумението от Котону. Затова правителството трябва да спазва поетите ангажименти, трябва да гарантира свободата на словото, плурализма и да създаде рамка, която да позволява пълно участие на всички политически партии. Властите в Свазелен трябва да гарантират физическата и психическа неприкосновеност на затворниците, на политическите затворници, които трябва незабавно да бъдат освободени. Благодаря ви. Нотис Мария си има думата. Господин председател, ситуацията в Свазиленд недобре е добре позната. 41 години абсолютна монархия. Демократичната система напълно се е разпаднала, трудовите права се погазват, няма право на сдружаване за обикновените хора. Освен това, Виждаме какво става с адвокатите, които защитават работниците. Виждаме какво става с човека, който си е позволил да критикува системата. И господин Масеко, и господин Макубо са си го позволили, в резултат на което са осъдени с много дълго лишаване от свобода. Би трябвало споразумението от Котуно да изисква зачитането на правата на човека, но тук имаме един недемократичен режим. Господин Касталдо е следващия. Е, президенте. Благодаря, господин председател. Свазилянд е абсолютна монархия, в която и двата независими гласа на Масеко Макубо, единия е храбър адвокат, който работи за Конгрес на профсъюзите и отправи критики срещу липсата на независимост на съдебната система. Другият е, е главен редактор на единствения независим вестник в страната са арестувани и малтретирани. И в светлината на факта, че, кока, че на Кока-Кола се пада 40% от БВП на страната, съм шокиран от това, че дори ООН не проявяват интерес към трагедията на страната. Какво можем да направим? Ние можем да бъдем последователни и да направим така, че е, споразуменията, които сме е, сключили за економическо партньорство, не могат да се спазват е, така, тогава, когато не се спазват правата. Споразумението от Котону също не може да се пренебрегва. А в противен случай ще пострада нашата репутация. Благодаря. Сега думата има господин Джанлука Бонано. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да попитам и в Италия има едно много интересно предаване в Италия, което представяше ги и те се възприемат за истина. Ние говорим за иммигрантите в Бирма, е ние се оказваме неспособни да решим миграцията, които идват в Европа, а пък се грижим за това, което става в Тайланд и Малайзия. Ето това е проблема на Европа. Сега пък говорим за Свазиленд. Искам да попитам тук, знаете ли къде е Свазиленд? Знаете ли, а вместо се занимаваме с Фазиленд, нека да се занимаем с нашите предприятия, младежите, бъдещето, а не да мислим за неизвестни никому страни. Така се губи време, представят се проекти, резолюции, които нямат, от които няма никаква, никаква полза от тези двама господа, за които говорим, няма, това, което казваме, няма абсолютно никакво значение. Сега от името на Европейската комисия, господин Стеленидес. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние приветстваме интереса на Европейския парламент по конкретните случаи на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубо, който е, е главен редактор на списанието Nation. Ние винаги сме изразявали сериозното ни безпокойство, що се отнася до свободата на медиите и свободата на словото в свази лента. Масеко и Макубо бяха арестувани на 17 март 2014 година, след като са написали статия в списание Nation, критикуващо начина по който съдилищата са действали. Делегацията на Европейския съюз в консултация с нашите партньори следи и двете дела много отблизо. Нашия посланник присъстваше в съдебната зала. Той беше в тесен контакт с роднините, с екипа адвокати. Освен това е отправил официално искане да ги посети в затвора. На 31 март 2014 година той е изразил официално безпокойството, свързано с арестуването на двамата правозащитници. Освен това, въпреки усилията обаче, те получиха две години затвор, без да им бъде дадено альтернативно на възможност да платят глоба. Това не съответства на международните стандарти. Беше направено официално изявление, след като излязоха присъдите през месец юли, ние призовахме властите в Свазиленд да бъде спазвано свободата на словото в съответствие с Конституцията, както и с международните задължения, свързани с правата на човека. Европейския съюз признава, че спазването на правата на човека в Свазиленд е обезпокоителна. Много бавно се подобряват нещата. Синдикатите обаче все още вече не са забранени. Въпреки това не е гарантирано че техните заседания няма да бъдат разтурвани, нито пък, че няма да бъдат пращани в затвора синдикалисти. Ние оказваме натиска. Главният съдия Майкъл Рамодибеди е обвинен в 28 правонарушения, включително злоупотреба с власт. Има и други съдии, които са обвинени в злоупотреба с власт. Благодаря ви за вниманието. Евхаристо Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Благодаря ви, господин комисар. Постъпиха 7 резолюции. от ИПЛ, е НП, извинете, социалисти демократи, АЛДЕ, ЕКРН, от Обединената левица, от групата на зелените и от ЕСПД. Приключваме дебата. След малко ще преминем към гласуване. Colleagues. Уважаеми колеги, започваме гласуването след една минута. Имате една минута да вземете местата си.